Bien, chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Колеги, моля, заемете местата си. Откривам заседанието. Благодаря ви за участието ви в семинара, който проведахме вчера. Благодаря на всички онези, които участваха, онези, които участваха в различните панели и които извлекаха полуки и, и заключения. Ще организираме дебрифинг и ще очертаеме насоките, които ще ни позволят да бъдем по-ефективни в работата си при изработването на бюджета. Сега ви моля да, да промениме дневния ред, като започнем с доклад номер 7, тъй като нашите сътрудници след това трябва да напуснат залата. Ако сте съгласни, добре. Сега, колкото до а, назначенията, които са решени от координаторите. Няма да излезем с съобщение за ИТРЕ за научното и техническо сътрудничество с Швейцария в рамките на Хоризонт 2020. Но ще излеземе с мнение за комисията Либе относно положението в Средиземно море и необходимостта от глобален подход към а, миграционните потоци, докладчик Жерар Депре. Колкото до бюджет 2016, координаторите се споразумяха относно резултатите от тристранната среща от 30 март. Ще излеземе с доклад относно правомощията, мандата на тристранната среща преди юли, след като бъде е, внесен бюджета от комисията. Колкото до доклада инициатива за заетостта сред младите, координаторите се, се, съгла, се съгласиха да а, из, из, из, изработиме писмо. Процента от предварително финансиране бе сменен от 1% мина на 30% и ако ускориме е, цялата работа, това може да доведе до липса на средства за изплащане до края на 2015 година и също така ще оттеглиме измененията, за да може да се извърши по-бързо преразглеждането, за да не губиме време по бюджета. Това обаче, разбира се, е, не означава, че няма да е, бъдеме предпазливи, защото докладчика ще отегли измененията, но там, където е, е е, има ниска заетост, необходимостта да се, възможността да се намери е, работа са малки, така че трябва да насърчаваме мобилността и евентуално обучението. Е, две емисии, едната в, ще бъде в Сицилия, 12 души, между 22 и 24 юли в сътрудничество с Комисията по граждански права. Директора на Фронтекс ще бъде поканен предварително, за да обмениме мнения. Господин Депре е докладчик по, на инициативния доклад, така че той ще сподели с нас какви са инструментите, с които разполагаме за управление на миграционните проекти, потоци и по, как, как, по какъв начин се предоставя правото на обежище, т.е. Той, ще сподели с нас цялата информация, с която разполага. Делегация ще, бъ, ще посети Естония, 12 души, в Рига, между на 18 и 19 юни. Бих искал също така да привлеча и вниманието ви. Ще имаме съвместно заседание с комисията СЕДЕ в Ян 2Q2. И аз ви приканвам да участвате всички, тъй като ще, глас, ще гласуваме финансирането на комисията, на политиката за сигурност и отбрана, а окончателното гласуване ще бъде също така съвместно с Комисията по външни работи. Ако искате да подкрепиме тази инициатива. Моля ви, бъдете всички тук. Става дума за 14 април между 9 и 9.30. Протокола от 16 марта е, е готов, няма възражения, така че можем да го приемеме. А сега преминаваме към гласуването и ще гласуваме доклад номер 7 възможности за зелен растеж за малките и средни предприятия. Параграф 1, изменение 8, две части. Първа част, първа част докладчика е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 1, изменение 9, докладчика е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. Е, Нове, ново, изменение 10, за, против, въздържа. Ще гласуваме по именно. Моля, гласувайте. клю. Край на гласуването. Изменението се приема с 19 гласа. 12-то изменение. Докладчика е за, за, против, въздържали се. Отхвърля се. Не е ли? Добре, нека да провериме. Гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. А, има еднакъв брой гласове за и против. Отхвърля се. 13-то изменение. Докладчика е за. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Параграф 2а, изменение 14, докладчика е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 3, изменение 15, докладчика е за, кой е за, против. Ще гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 4. Изменение 16. И устно изменение на господин Торвалц. По-специално чрез по-добро регулиране и като се намалява административната тежест за против, въздържали се, приема се. 17-то изменение Докладчика е за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А. Параграф 5. За. Против. Няма и въздържали се. Сега. Съображения. Едно Докладчика е за, против. Не видях. Нека да. Значи става дума за изменение едно. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А, малко А, изменение второ, докладчика е за, против. Струва ми се, че е прието. Голямо А, малко Б, изменение 3, докладчика е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. А, изменение четвърто, докладчика е за, против, няма, няма и въздържали се, приема се. Компромис Б по съображение Б, докладчика е за, за, против, въздържали се, приема се. Съображение С, изменение 7, докладчика е за, за, против, въздържали се, няма. А сега целият текст по именно гласуване за, против. Гласувайте по именно. 32 маса за и 1 е против. Сега доклад номер 4. Кой е за приемането на доклад номер 4? Доклад номер 4. Годишна финансова рамка 2014-2017. Кой е за? Поименно, извинявайте, казва председателя, поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с единодушие. Доклад номер 5. Европейски фонд за приспособяване към глобализацията. Много странно, тъй като предприятието е, е закрито, но параграф 2, изменение 1, кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 3, а, изменение 2, докладчика е за, кой е за, против, въздържали се, няма, приема се. Параграф 3, изменение 3, докладчика е за, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 3, Б, изменение 4, докладчика е за, кой е за, против, отхвърля се. Параграф 3, С, изменение 5, докладчика е за, кой е за, против, въздържали се, Приема се. Параграф 6. Изменение 6. Докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 7. Изменение 7. Докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 7А. Изменение 8. Докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 7Б, изменение 9, докладчика е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. 7С, изменение 10, докладчика е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. 7Д, изменение 11, докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се, 7Е, изменение 12, докладчика е за, против, въздържали се, приема се. 7Ф, изменение 13, кой е за, против, въздържали се. Не е ясно, нека да проверим чрез поименно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Параграф 8а, изменение 14. Докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И сега целият текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 31 гласа за и 3 против. И сега доклада, който аз представих. Става дума за инициативата за заетост на младите. Аз оттеглям моите изменения, а господин Итургай също е оттеглял своето изменение. А, има и едно Изменение номер 4 на господин Звер. Отирай. Оттеглено ли е? И то е оттеглено. Il n'y a pas de vote Donc, euh, dans ces conditions, vous... При тези условия знаете, че след като изтеглих измененията си, из, из, работих е, писмо до председателя на комисията по заетост относно опасността да няма достатъчно средства до края на 2015 година, ако наистина инструмента заработи е, динамично. Исках също така да а, привлеча вниманието ви, че няма да можем да бъдем на висотата на очакванията на младите там, където няма голяма заетост и след като те няма да могат да намерят работа, защото там просто няма работа и за това ние трябва да насърчаваме мобилността. За това трябва да имаме необходимите средства, за да дадеме, да вдъхнем допълнителен устрем на економиката в местата, където а, нещата са в а, застой. Така че бях изработил проекто писмо до председателя на Комисията по заетост. разпространено е, имате ли някакви възражения или някакви забележки по съдържанието. в противен случай ще изпратя в качеството си на докладчик и на председател на комисията. Щом няма възражение, ще я а, изпратя до председателя на комисията по заедост с ваше съгласие. А сега по бюджет 2015. Не, няма да се гласува доклада. всъщност имаме писмо. Писмото всъщност съдържа всички елементи. След като няма изменения, няма смисъл да гласуваме. В писмото всъщност се съдържат всички наши аргументи. Госпожа Гардия Рабал, става дума за доклад номер 8. Става дума за прозрачността, поименно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Трансфера е приета. Госпожа Олмейер Доклад номер 9. Други секции. Господин председател, има двама малки транс... два, двама, два трансфера. Единият се отнася до е, Комитета на регионите. Става дума за укрепване на секретарията на, на политическите групи и трансфера е, и другия трансфер, и двата трансфера са съгласувани с парламента. Има предложение за политическата група Алда, Алде. Там едно място трябва отвременно да бъде а, превърнато в постоянно място. Втория трансфер е трансфера за разходи за економически и социален съвет, разходи за мебели. Това също не е проблематичен трансфер. Няма допълнителни разходи, просто прехвърляне от един бюджетен ред в друг бюджетен ред. Сега гласуваме първия доклад за Комитета на регионите. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Трансфера е гласуван. Сега доклада свързан с Европейския економически и социален фонд. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 32 за, 2 против. Политика в областта на сградния фонд. Строителен проект за петото разширение на сградите на съда. Говорих и с докладчиците в Сянка. Искам да кажа нещо за Европейския съд. Там има предложение за персонала, персонала, който да бъде подслонен на трето място. Значи ние знаем, там има две, така да се каже, кули. А, този персонал трябва да бъде подслонен в, друг, в друга сграда. Тази сграда трябва да разполага с 900 работни места. като нашето планиране е до 2032-2023 година. Знаем, че съдът ще получи допълнителния допълнителното увеличаване на персонала. Става дума за съдиите. Тези съдии ще трябва да имат допълнителна нужда от помощ от друг персонал, така че това също предложение е координирано с съвета и комисията. Е, с 30 000 квадратни метра се увеличава работната площ за съда. Проектът е оценен още през 2011 година. Становищата са положителни. 120 милиона евро са по принцип разходите за строителните разходи. Това беше първоначалната рамка. Е, ще се вместят актуалните разходи в е, този бюджетен хоризонт. Е, положителното е, че лихвите са с регресивно действие. 6 милиона евро са годишните разходи в разстояние на 10 години в рамките на договора с Люксембург, трябва да кажем, че по отношение на този договор Люксембург се опитва да предложи наистина много изгодни условия на Европейския съюз. Европейският съд ще получи за едно символично евро правата на собственост върху сградата. Това би било чудесно и ако това се случваше и в Брюксел, още по-чудесно. В 2019 година тогава се предвижда предоставянето на собствеността. До тогава е, трябва строителните работи да започнат с е, е, включване, естествено, като контролен и наблюдателен орган на съда. До 2015 и 2016 година ще бъде издадено разрешението за строителство. 2019 година трябва да започнат е, т.е. строителните работи трябва да са в разгара си. До момента нещата няма промяна на параметрите. Единственото, което има е одобряване на числата, които споменах. Господин Дюпре, да, изказвам се в качеството си на докладчик по бюджета на другите институции за 2016 година. По никакъв начин не оспорвам казаното току-що от госпожа Холмайер, но има един конкретен въпрос, който е свързан с бюджета за 2016 година. Какво е въздействието на това, което тук ще одобрихме за бюджета за 2016 година. Тъй като ни бяха изпратени две доклади на точка 8 на документа, който ни беше разпространен, чета размерът на въщетението за покупка, което ще се прехвърли на Люксембург ще бъде над 22 милиона евро между 2017 и 2026 година. Следващия параграф гласи, като си има предвид бюджетният натиск, който ще бъде оказан върху съда от 2017 година нататък за найема на сградата, допълнителният бюджетни кредити ще се ограничават в размер от 6 милиона евро годишно. Тоест, ако правилно тълкувам, няма да има отражение върху бюджета за 2017 година, но нещо не... 2016 години, извинете, нещо не разбирам. Значи, отражение е върху бюджета или по-скоро допълнителното отражение върху бюджета ще започне от 2017 година, така ли? И ако да, пак казвам, искам да знам какво ще бъде въздействието на този обект върху бюджета за 2016 година. Madame Olmeyer. Ähm, nach meinem, nach meinem Dafürhalten, vielleicht. Е, може би Съдът е, би трябвало да отговори на това, но доколкото разбирам, за 2016 година няма да има допълнителни разходи, а през 2017 година ще има допълнителна информация. Сега дали нещата така трябва, да, така ще бъде, така ще се случи всичко, не зная. Това трябва да потвърди съда. Господин Дюбре имам доверие на госпожа Холмайер, но все пак искам да съм сигурен, така че бих се радвал, ако представителите на съда могат да ми дадат конкретен отговор на конкретния въпрос, който зададох. Председателят, някои представителите на съда биха ли ни отговорили? господин Дюпре. Се се радвам да чуя отговорим пред комисията, така всички ще сме наясно какво ще бъде отражението върху бюджета за 2016 година. А за 2017 година 22 милиона, това представлява близо 1% от е, бюджета на парламента. разбира се, правосъдието няма цена, но има разходи свързани с него. Кой иска да вземе думата от името на съда? Благодаря ви, аз съм генерален директор от съда и ви благодаря, че ми давате тази възможност да се изкажа. Предварително държа да успокоя господин Дюпре, тъй като тези 22 милиона, за които говорите, са а, свързани с амортизацията на сградите, които а, са построени от съда и те са предвидени във всеки един годишен бюджет. И тези 22 милиона са свързани с а, разширяването на сградите, на сградния фонд в съда, както са предвидени. Така че а, въздействието за, за третата кула за бюджета за 2016 година е нула. Ще започне да има отражение върху бюджета в момента, в който тази трета кула бъде построена и когато започне процеса на годишна амортизация на тази сграда. И ако погледнете предишните бюджетите за предишните години, ще видите, че за периода 2019 до довършването на сградата ще има разходи само свързани с амортизацията на нашия сграден фонд, т.е. няма никакво пряко отражение върху бюджета, свързано с строителството на сградата. А по въпроса за 6 милиона евро, който задавате, това е едно изчисление, което направихме през 2000 година, за да видите каква би била разликата, ако продължим да наемаме и ако не решим да построим третата кула, в сравнение с варианта, в който решим да построим третата кола. Ако решим да построим третата кула, тя ще струва 6 милиона повече по време на стоража си, в сравнение с вариантът да наемаме сграда в Люксембург в продължение на 10 години изчисляваме амортизацията и тези 6 милиона ще бъдат компенсирани, защото вече няма да плащаме найем и съответно тази разлика с времето ще изчезне. Господин докладчик, да, цифрите, които ви поставихме през 2011 година бяха изчислени съгласно тогавашните цени и разходите за построяването на сградата през 2011 година и предвиждахме кредит с 5%, защото такива бяха кредитите на пазара на движимото имущество в Люксембург по това време. Днес в момента консолидираме разходите ни за сгради и смятаме, че ще можем да вземем кредит с лихва между 1,5 и 2% за сторежа на третата кула. Така че всъщност разликата ще бъде повече от 6 милиона евро, защото в момента дамите в Луксбург същите дори има тенденция към увеличаване, а разходите за амортизации ще намалят, така че всъщност разликата ще бъде още по-малка. И ако, ако амортизацията се изчисли за период от 15 години, не за 10 години, тогава вече няма да има никаква разлика. Така че пак е, от економическа гледна точка е по-рентабилно да построим новата трета кола, отколкото да имаме сграда в Люксембург. Благодаря ви. Председателят, а кой всъщност ще бъде кредитополучател, защото Европейския съюз не може да взима кредити, господин Дюпре? Съжалявам, няма да отговоря на вашия въпрос, господин председател. Ще чакам първо представителите на съда да отговори на въпроса ви. Vous avez posé une question, monsieur le président. Oui, j'ai posé une question. Oui, qui emprunte Donc, Господин Дюпре, господин председател, зададохте въпроса кой ще изтегли кредита. Чакам отговора на представители на съда. Представители на съда. Същият модел се прилага както при разширяването на вътрешните ни сгради, които бяха одобрени тъй като следват добър модел за строеж в Люксембург. Държавата Люксембург чрез чрез посредник ще а, използва капиталовите пазари, след което съда ще възстанови разходите за кредита на държавата Люксембург. Винаги така сме действали като руската държава го прави с 0% лихви, което е част от доброто сътрудничество с люксембургските власти. Освен, че ни се предоставя терена, който струва десетки милиарди, милиони евро, и по този начин Джо отново се изразява доброто сътрудничество с Люксембург. On est obligé de passer par des stratagèmes. Ами, т.е. почти абсурдни са действията ни, защото използваме някакви конструкции хипотези, за да запазим престижа си. Забравяйте, че направих този коментар. Господин Дюпре, имате думата. Не, господин председател, не бива да забравяме този ваш коментар, защото подобни механизми се използват и за финансирането на сградата КАТ, Конрад Аденауер за която ще чуем скоро доклад от генералния секретар. Колкото разбирам, няма да има въздействие върху бюджета за 2016 година. Въздействието за, върху бюджета започва от 2017 година нататък. Става дума за един договор за найем покупка, разбирам, че всъщност това е една доста добра сделка, защото съда ще бъде собственик 10 години след построяването на сградата, за което ще е платила едва 6 милиона в повече. И цялостната стойност на сграда, цена на сградата ще бъде 60 милиона плюс лихвите на кредита за сторежна сградата. Правилно ли ви разбирам? Да от гледна точка на, на бюджета, да, но от гледна точка на сторежа, не, защото ще бъде само цената на сторежна на сградата плюс лихвите. Господин Дюпой, добре, нямам възражения, председателя. Или казвам с други думи, държавният дълг на Люксембургското хексокство но ще бъде увеличено чрез тази инвестиция, защото в крайна сметка държавата Люксембург инвестира не знам как това се изчислява съгласно счетоводните изисквания от Маастрихт, но това е разход за държавата Люксембург. Малко по-сложен е въпросът, тъй като разгледахме този въпрос при първият ни проект за разширяване на сградата от 400 милиона евро и Люксембург не искаше тези 400 милиона да бъде включени към държавния им дълг. Затова те създадоха едно частно предприятие, частно недвижимо имущество, което извършваше строителните действия, което значи, че пак ние нищо не сме платили като лихви на, Люксем... на държавата Люксембург. Председателят. Все пак, не би ли било по-просто, ако нашите действия отговарят малко повече на действителността? Налага ни се да прилагаме такива безкрайно сложни е, конструкции, модели, Питайте се да ги обясните на господавателите ни. Трудно ще ви бъде. Затова се сира подобно съмнение и недоверие към институциите. Това исках да кажа. Това имах предвид. Но тъй като все пак става въпроса за съда, положението малко по-различно господин Денано. Господин председател, отдавна си мисля, че Европа трябва да има възможност да тегли кредити. Тук стигаме до някакви наистина абсурдни конструкции. Може би трябва да се замислим по този въпрос за бъдеще. да се теглят кредити, но разбира се разумно, за инвестиции, а не за да се финансират оперативни разходи. Госпожо Холмайер, ще гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Скрутин е Le vote est positif par 22 voix contre 2. Гласуваме, приехме го с 27 гласа за и 2 гласа против. Благодаря ви. Сега преминаваме към преговорите за бюджета за 2016 година, който в момента се подготвя. Бих искала да ви кажа какво се случи на тристанните срещи, в които взех участие заедно с докладчика Гърдия Забал за 2015 година, господин Фернандеш за 2016 година и господин Джипре за други раздели 2016 година. Чухме съвместното, съвместното изказване за плащанията и за кредитите за плати ангажименти за 2014 година. И се оказва, че неизвършените плащания към 2014 година са близо 24 милиарда, въпреки 4,8 милиарда, които получихме след тристранните срещи в края на 2014 година. Обелязахме пред комисията, пред госпожа Георгиева, че все още чакаме план за това как ще се разчистят всички писящи плащания, защото това беше едно споразумение постигнато в края на 2014 година между съвета и парламента, така че все още чакаме този план, тези бюджетни прогнози и този график. Като това трябва да обсъдим за, какво за нас е разумно равнище на неплатени, не, не а, разплатени плащания. И в този смисъл стигнахме до решението да представим на Комисията по бюджета таблица за плащанията на 16 април от 9.30 до 10.30 сутринта. Госпожа Георгиева, заместник председател на комисията, отговаряща за бюджетите, ще присъства на това заседание. И също така им успешно приключи е, всъщност се съгласихме да има среща на, работна, на междуинституционалната работна група преди края на месец май, който да обсъди този план за изчистване на неизвършените плащания. Междувременно, разбира се, ще проведем редица нефикрони, че този доклад отговаря на нашите изисквания, не е просто празни приказки. И след срещата на тази група на високо равнище, може би ще има и тристранни срещи, за да, глас да дочистим конкретно графика за осъществяване на този план за изчистване на неизвършните плащания. Също така имаше ръководни насоки за бюджет за 2016 година. Към този етап дебатът е доста конструктивен. Съветът очевидно е вдъхновен от добра воля но ще видим какво ще бъде позицията на съвета по проект бюджета, който ще ни представи Европейската комисия в началото на лятото. Също така прегледахме и графика за помирителната процедура. Всички си спомняме какво се случи през 2014 година. Надяваме се този път представителството от страна на съвета да бъде на по-високо равнище. В противен случай ние ще изпратим нашите асистенти а съвета от своя страна изрази а, желание да се приключи кмета процедура на 13 ноември, един пет, петък 13, освен това, което може би ще ни донесе късмет. Но по принцип 21-ят ден е 8, сряда 18 ноември. Съвета по логистични причини, тъй като има прекалено много заседания на сградата на съвета има прекалено много заседания, да настоява за тази сграда. Отговорът ни беше, че ако те се гласат позицията на парламента, няма никакъв проблем. В противен случай ще трябва да продължим програмната процедура до крайния срок, а именно 18 ноември, като се надяваме, че няма да се наложи да се стига до тристранни срещи в случай на провал. Също така подигнахме въпроса за проектите на коригиращи бюджети 1 и 2. Госпожа Градия Сабал ни припомни, че по проект на коригиращ бюджет 1, свързан с инвестиционният фонд, трябва да изчакаме самото гласуване, тъй като ПКБ-1 е просто инструмент за прилагане на практика на правното основание на ФСИ а по, пкб 2 се съгласихме с предложението на госпожа Тома и по принцип ще гласуваме този проект на коригиращ бюджет през, в краят на месец април. имаше и раз, разменение на мнение относно съкръщаването с 5% на постовете в институциите на Европейския съюз и стигнахме до изхода, че намаляваме щепотата на служителите. Това е една добра идея, но ако всъщност резултатът е, че се отдават на подизпълнители част от услугите, няма никакъв смисъл. Ако целта е просто да се да, да намалим разходите, свързани с заплати на служители, за да се харесаме на, на господавателите в, за кратък период от време, но ако ще замесим тези разходи, разходи за хонорари на външни подиспълнители, няма никакъв смисъл. Дори просто въпрос за люксембургски предприятия, които заместват инвестиции, които ние бихме могли да направим и трябва да им плащаме лихви на тях и хонорари. По принцип, подоплатихме съвета, че сме против всякакъв такъв вид показни действия, които нямат реално отражение върху бюджета. Това е резултат от срещата, срещата на 30 март. Има ли някакви коментари на този етап? Не виждам такива. В такъв случай продължаваме с пилотните проекти и подготвителните действия за бюджетите 2015 и 2016 година. Докладчици са госпожа Гърдия Сабал и господин Фернандеш. Даваме им думата. Господин Фернандеш. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин председател. Ще говоря португалски. Е, е, да, тези пилотни проекти дават възможност на депутатите да се включат в различни предложения. Е, това са отчасти доста важни програми, които е, се случват в последствие. Пилотните проекти трябва да се гледат в един умален мащаб, Тоест, е, това е едно скрито право за инициатива, което поемаме ние, която поемаме ние. И използваме тези пилотни проекти за да подчертаем нашите приоритети един от приоритетите, е, които имаме, е увеличаване на заетостта. Европейският съюз трябва всеки ден да мисли за увеличаване на работните места и в същото време за увеличаване на мобилността. Има много проекти, които сочат в тази посока но няма пилотен проект за хора над 30 години. И тук, мисля, може да използваме тази възможност за създаване на един такъв пилотен проект. Тези пилотни проекти са кратки по принцип а, и тези пилотни проекти могат да бъдат допълвани с допълнителни мерки. Изготвили сме един работен документ, описали сме състоянието на съществуващите пилотни проекти в този документ и съм отворен за въпроси, ако имате някакви към мен или ако имате коментари или съмнение. Alors la parole est à monsieur Rubig. Госпожа Гардия Сабал. Е, господин Рюбик. Благодаря. За 2016 искам да задам един въпрос. Имаме проблем с заетостта. Предлагаме един проект за бизнес, насочен към жените т.е. обучение специално на жени, които искат да създадат фирма. И мисля, че тази концепция за създаване на работни места е много подходяща за страни, в които е, безработицата е особено висока. Разбирам от комисията, че тази програма, въпреки че е одобрена и от съвета и от нас, разбирам, че е, комисар Бианковска се дистанцира от тази програма и аз протестирам. И мисля, че е разумно и в пленарна зала да кажем, че във време на безработица е хубаво да започнем една такава инициатива и не може да пропускаме този шанс без никаква аргументация. Това, според мен, не е приемливо. Благодаря за тези съображения. Надявам се, че ще ви подкрепат. Има ли някой друг, който иска да вземе думата по проект, пилотните проекти? Аз боя се, че малко ще а, бъда прекалено... Ще, ще злоупотреба с качеството си на председател, но искаме с някои колеги да внесем един пилотен проект за млади хора на 18 години, които да заминат в продължение на една година да учат, да се обучават в страна, чужда страна и където биха могли да предобият технологическото, техническите умения, които е, са необходими и да научат също така езика, на страната, в която ще получат това обучение. Става дума за един е, е, едногодишен договор с надеждата, че в бъдеще ще можем да, да се споразумееме за един единен договор и за обучение, за професионално обучение за цяла Европа. Така че мисля, че по този начин можем да отговорим на очакванията на младите, вместо само да насочваме средства към държавите членки. Защото в момента държавите членки имат а, повече тенденция да а, наблегнат на комуникацията и по-малко на действията. Така че ще ви представиме този проект и ще ви помолиме тогава да ни подкрепите. Има ли други желаящи да вземат думата? Не. В такъв случай минаваме към раздел 1 бюджета на парламента за 2016 Жерар Депре. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък по време на предишно заседание приехме проекто документа, който изработих относно увеличаването на разходите на парламента за 2016 година. Направихме разграничение между оперативните разходи и изваредните инвестиционни разходи. По това постигнахме споразумение тук в нашата комисия. Нещата бяха обаче по-сложни, колкото до процента на увеличаване на оперативните разходи. Аз бех предложил то, този процент да не надвишава 1,9%. Постигнахме някакво така не много ем, обединяващо споразумение и след това с докладчиците Сянка се споразумяхме по време на помирението с е, бюрото ние да предложиме процент на растеж от порядъка на 1,3%. Това беше предложението на една от политическите групи. Колкото до увеличаването на инвестиционните разходи, те трябва да бъдат насочени към киберсигурността и е, безопасността на сградния фонд. Е, господин председател, вие бяхте е, на помирението. Сега искам да ви кажа, че а, бюджета ще бъде фиксиран окончателно през, през октомври. В момента просто ние трябва да разглеждаме разделите, по които смятаме, че трябва да има увеличаване и а, тези, по които могат да бъдат осъществени економии. Значи, ние всъщност разгледахме рамката на помирителното заседание от страна на бюрото. Що се отнася до оперативните разходи, те за 2016 година спрямо 2015 година искат увеличение на а, процента до 2,2%. Ние а, започнахме с предложение за 1% и след известен обмен на мнение аз предложих е, максимално, максималният увеличение да бъде с 1,6. Тоест, ние увеличихме, те намалиха, т.е. намерихме едно средно решение, като разбира се, те, техното намаление беше два пъти по-голямо, отколкото нашето увеличение за 2016 година за киберсигурността и безопасността на сградите, у, у, сумата трябва да не надвишава 15 милиона евро. Очакваме обаче доклада на генералния секретар, който ще ни представи е, план, планираните инвестиции и аргументите за тези разходи. Това беше. Междувременно по получих 80 изменения към доклада, който представих, или може и малко по-малко. Ще разгледам тези изменения с, с помощта на докладчиците в Сянка днес между 15 между 14 и 15 часа и ще обсъдиме също така какви економии бихме могли да е, осъществиме генералният секретар ще присъства на следващото помирително заседание. Става дума за е, една сума, която ще бъде обсъдена от 10 милиона евро економи. Така че ние с колегите ще определиме нашите е, приоритети в областта на економиите. Целта е на 23 и 24 да можем да постигнем някакво споразумение, а след това докладът ми ще бъде внесен за гласуване в пленарна зала в края на април. Господин Депре, благодаря. Господин Манка има думата. Дякуем, пан председа. Дякуем панови вталецови. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика. Вие сигурно ще се съгласите, че при съставянето на бюджета не е най-разумното да се споразумяваме по долни и горни прагове. Най-добре е да имаме точни информации – Индексирането се използва от години. Тук се говори за 1,8 милиона евро като за индексация, но тази сума няма да се използва. Това означава, че ще имаме един резерв и този резерв всъщност може да се използва без да трябва да се увеличава бюджета. Може би би било по-разумно да не се индексира бюджета на всеки 5 години, а най-напред да се види какво може да се използва реално и след това да индексираме. Защото в крайна сметка се получава, че имаме суми, които не отговарят на реалността. Тоест, бюджетът ще бъде увеличен с 1,3% заради инфлацията. А международните институции ще увеличат бюджетите си с 1,1%. 12 е, милиона вече имаме като резерва 2 милиона. Ще имаме спестявания от персонални разходи. Госпожа Холмайер говори за 5 милиона евро други економии. И ако погледнем 2014 година, ще видим, че имаше резерв от 71 милиона. И преди имахме резерви. Тоест, резервите са около 4% от бюджета И не би трябвало да спорим за малките суми, и то малките суми, които са излишъци. Освен това, исках да кажа нещо за въпросите към комисията и молбите, заявленията към комисията. Познавам хора, които са били в Европейския парламент и след като са напуснали парламента, са започнали да развиват много по-активна дейност Тоест, е, какво искам да кажа? Искам да се съсредоточим върху нашата законодателна дейност, а не да се разпръскваме в други дейности. Може много економии да реализираме, ако сторим именно това. Има и други резерви. Може много да говорим за това, може да спести много от намаляване на бюрокрациите, на бюрокрацията. Може наистина много-много економии да реализираме. Ето, например, с 3% може да намалим административните разходи. Господин Рюбик, благодаря. Искам да благодаря на господин Депре. Той води преговорите много открито и това е много добре за нас. Това е чудесна база, за да разберем какви са резултатите. За е НП има е червена линия, която не бива да бъде прекрачвана. Това са разходи до 20%. Това е абсолютния максимум за нас. Искаме да постигнем економия, особено в областта на сигурността. Ако интернализираме службата по сигурност, това ще доведе до големи спестявания, до, от порядъка на милиони. И мисля, че това трябва да се направи колкото се може по-бързо, защото в зоната жълто трябва да действаме много бързо. Това е нивото на, на заплаха, което имаме в момента. Така че трябва да обсъдим с генералния секретар по-нататъчни съкръщения. В крайна сметка става дума и за спестяване и економии в политиката за сградния фонд, ако може да намалим сумите за наем чрез покупки, тук също може да получим спестявания. По-разумно е да купим сгради и да намалим разходите за найем. Има много възможности за економии точно в тази област и моята цел е да постигнем едно ниво на спестявания, така ще отговорим на повика на днешното време. Благодаря, господин Рубик. Не виждам други желаящи. А, извинете. Имам три въпроса на, към господин Депре, които са доста технически. Сега, ако съм разбрал правилно, последната година имахме излишък от 71 милиона, така ли е? Тоест, 71 е милиона, които не са употребени. Тоест, в проекто бюджета е имало така резерв, въпреки, въпреки сметките, които не са платени. Тоест, доколкото разбирам, Наистина, аргументът на Владимир Манка е правилен, че може да имаме допълнителни спестявания. Освен това, говори много за намаление на персонала с 5%. Е, те са заложени в междуинституционалните споразумения. А е, политическите групи обаче искат от е, това намаление на персонала да е изключен персонала, с който работи за политическите групи. Това е важно за нашата работа. Въпросът ми е, предложението на генералния секретар, то включва ли економиите от намалението на персонала, което е заложено в тези 5%? И на следващо място, разходите, разходите за плюс 50, 15 милиона. Тези 15 милиона как се съставят? Откъде идват те? Аз не разбрах. Мерси, monsieur Gaillard. Monsieur Вали. Господин Вали. Грация, президент. Allora, интервенто intervento рапидо. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Днес ще имаме заседание с докладчиците в Сянка. От политическа гледна точка за мен е важно да кажа, че за нас е важно да не се увеличава бюджета. Трябва да организираме преглед на бюджета, преглед на всички инструменти, които позволяват едно разумно и здравословно планиране на бюджета. Германските колеги са вероятно на друго мнение. Е, те са грижени по-скоро за бюджетите, насочени към южните страни. Имаше интересни предложения за намаляване на бюджета, предложения за економия от 10 милиона, но според мен може да се направи още повече, защото хората ни гледат. И във време, когато се увеличават разходите за политика, ние ще платим за това. господин Вели, не виждам други желаящи да вземат думата. А, госпожа Холмайер. Сега на последната забележка искам да отговоря. Ако погледнем бюджета на италианския парламент, то тогава всеки от нашите депутати ще може да има по 10 асистента. Малко съм саркастична, но наистина така е. Бяхме на гости на, на посещение на Конгреса, на Американския конгрес. Видяхме какво, с какво разполагат конгресмените там. А нашите колеги работят и имат много повече работа, работят по-интензивно. Така че не може да трябва да правим разлика между обясненията на вота в пленарна зала и истинската работа по трудни досиета. А, имам предвид имиджа, който някои колеги създават в общественото пространство. Нека помислим за, насите, за нашите мащаби. Би било разумно да се обясни на хората какво всъщност се случва. Някои колеги се опитват опитват с изказвания в пленарна зала да полират своя имидж. Но нещо друго. Е, ако искаме да контролираме делегираните актове, то тогава секретариатите и депутатите ще имат нужда от повече ресурси. И не се срамувам да кажа това. Ние много сме намалили разходите си за превод, например. И съвета каза, да, наистина, е, трябва да се вземе предвид е, целия персонал добре. Наистина, ние толкова спестихме от превод, но и въпреки това тези спестявания, тези намалявания не се включват в 5%, имам чувството. Това, което става, това, което става в политическите групи, това не би трябвало да да се включва в намалението на персонала това не се включва и това се отнася и за комисията, защото нашата политическата работа е много важна. Неизчисленията изчисленията трябва да вървят последния начин, а, че политическият персонал да е отделен от административния персонал. И всъщност комисията е съгласна с това становище. Нека комисията не забравя а, какво е обещала. И понякога човек дава обещание, което от следващата година се забравя. Разбирам какво искате да кажете. Искам да ви припомна, че полките от вчерашния семинар са следните. Необходимо е да оцениме резултатите и постиженията. Вероятно комисията ще поръча изследване относно оценка и преценка на постиженията. Критериите за оценка може да доведат до известни отклонения или несъответствия. Т.е., някои от критериите трябва да бъдат преразгледани, защото могат да доведат до резултати, които не са в интерес на европейската добавена стойност. Ще бъда съвсем кратък. не, не смятам, че Европа ще бъде оценявана чрез бюджета на Европейския парламент, а по-скоро по, ефективността на дейността и предприятията действия. Аз не смятам, че в момента избирателите се интересуват а, дали или ще има увеличение на бюджета с 2002% или 1,9%. Разбира се, не трябва да се разходва е и така, но същевременно не трябва да се правят економии само за да се правят економии. Ако трябва, да, трябва увеличение, трябва, но ако правят економии, ако трябва да правим економии, ще се направят, но ако направим економии, а след това не можем да си свършим работата поради недостиг на средства, е, просто няма смисъл. Така че Европейския парламент трябва да разполага с необходимите средства, за да може да си върши работата. Това в никакъв случай не трябва да бъде за, в ущърп на добрите резултати. В крайна сметка, гражданите не, не се интересуват от процента увеличаване на бюджета, Гражд... гражданите в един момент ще кажете ми тогава да има нулево увеличение до не това ги интересува. Тя ги интересува ефективността на работата. Затова мятам, че не трябва да правиме пазарлъци за някакви проценти. Важното е бюджета да бъде ефективен и да бъде разходван така, че да, да бъдем наистина ефективни и ефикасни в нашата работа. Но как да направим повече с по-малкото? Това е, господин Таран. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Само няколко думи. Многократно съм повтарял, че ние подкрепяме предпазливия подход на доклада, на докладчика и сме съгласни, че приоритетите трябва да бъдат подбрани, включително и да направим разбор на тези, които са били приоритети в миналото. Зелената група обаче е, е против увеличаването на ставките, макар че аз съм против. Също така не смятаме, че е необходимо да се увеличава бюджета за информационните технологии или поне трябва да знаеме за какво ще бъдат тези средства. Ако ми дадете още 60 секунди, ще се опитам да обясна нещо. А, една економия. Знаеме, че е, може да, да се направи економия от кафе и вестници. В продължение на години някои хора просто си взимаха вестници и се подписваха. Господин Вали, вашата, вашата, ваша, вашата група е от групата, която взимам най-много вестници. Четете ли ги въобще? Значи, аз мисля, че ако вземеме седемте групи и е, ограничиме ползването на вестници, това са 28 000 евро економии за година. Разбира се, господин Вали, отговорете. Благодаря. Е, разбира се, може да се направят дребни економики от тук от там. Е, да, и ами да, да, да, да видим, да видим къд, къде можем да направим дребнички економии, примерно в чадърите или... Да, да, ако, ако, ако, ако искате да, да дреболи, да, нека си говорим за дреболи. Готов съм да седнеме и да видиме къде има е, преразходи. Разбира се, с 28 хиляди тук, е, няколко хиляди там можем да събереме е, известни суми, но въпросът е да преразгледаме разходите като цяло. Разбира се, може с дребни економи да постигнем една значителна сума. Но бюджета за асистентите не може да бъде намален, защото там има има много отговорност. Ние сме отговорни за това, което правиме, но бихме могли да рационализираме разходите. И институции като Европейския парламент са тези, които трябва да дават пример, ако искаме от държавите членки да правят економи. Но ако искате да преразгледаме дребните суми, можем да го направим. А пък да не, да не забравяме, че има и много високи заплати тук в парламент включително и бюджета на различните политически групи. Това трябва да бъде преразбен. Аз съм готов да седнем и да обсъдим всичко това. Господин Депре за заключение. Ами, мисля, че всички можем да признаем, че в а, различна степен във всяка една от 28-те държави, членки на Европейския съюз има нужда от по-добро управление на обществените средства, за да се намали държавния дълг и да се намалят дефицитите. Вярно е също така, че за да имаме средства за инвестиции, се стремим да мобилизираме частните инвеститори и частните капитали. Това е и целта на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Така че очевидно имаме сериозен проблем с публичното разходване. А ние тук в парламента трябва да служим за пример. Трябва да постигаме добри резултати, за да можем да гарантираме цялостното добро управление на обществените средства. И парламента не може да си позволи да не служи за пример за е, рационалност и за добро управление на разходите. С гледна точка постигане на възможно най-добри резултати господин Дюпре ще бъде, ще играе и роля на посредник с а, белгийските власти, за да се подобри сигурността около седалището на парламента тук в Брюксел. Господин председател, по последният ви коментар трябва да изкажа някои резерви, защото доколкото съм неясно, бюрото отговаря за този въпрос. Аз нямам нищо против а, да а, се взема с това, но не, нямам честа да съм член на бюрото. А сега няколко коментари от, обще, от общо естество. Бюджетът за 2016 година беше предшестван от много други бюджети на Европейския парламент, годишни бюджети, така че аз не започна да работя от нулата. Взети са много решения преди това, което аз не мога да променя. Но ще ви е, спомена е, какво е развитието на някои категории разходи в Европейския парламент в 2009 година насам. И не, аз отговарям за тях, защото не бях тук в парламента ми предишният мандат, но някои от вас са били тук. Първо, Позициите, има най-голямо увеличаване, са а, средствата за политическите политически фундации. Увеличението е от 177% за периода 2009-2014 година. 167%, извинете. Второ, за отношение на средствата за, за персонала, т.е. заплати, пенсии, за разходи за на транспорт 31% увеличение. Парламентарните асистенти увеличени с 25% за периода 2009-2015 година. Или казвам с други думи, по-малко от средното равнище на увеличаване на разходите на Европейския парламент от 26%. Това са статистическите данни, не си измислям тук някакви е, числа. Това увеличение са резултат от решенията взети за периода 2009-2015 година и аз работя на тази основа. Така че ако ме оставите по сит, където ще направя най-големи съкрещения, ще бъдат а, а, с, финансирането на политическите групи и политическите фундации и разходите за членовете на парламента, които очевидно са над средните равнища за Европейския парламент. Но ви трябва да вземете това решение. Аз не си измислям бюджета от нищото. То е, то е резултат на нашите преговори с бюрото. Искате да правим някакви дребни разходи? Добре, миналата година съкратихме кафето в залите, сега ако искате може да спрем топлата вода в душовете. Кой от вас се къпе тук изобщо? Ако искате, може изобщо да, да, да подадем самите душове някъде на втора ръка. Нямам нищо против. Всеки може да прави такива дребни съкръщения, но ви трябва да вземете решението за това. Твърдите, че има економии в размер само на 10 милиона които се искат като економия от генералния секретар, но това е погрешно. Трябва да се направят още 10 милиона економии. Защо? Защото разходите свързани с душните служители на Европейски парламент и другите служители представляват увеличение от 2,8% в бюджета за 2016 година. Индексацията е задължителна съгласно статутът на длъжните лица през юли 2016 и после през 2018 година, т.е. има средно 1,5% увеличение. И това не зависи от нас, това зависи от ам, регламент за служните лица. Така че ще има увеличение от близо 10,8% за близо 1 милиард от общите разходи за Европейския парламент. При положение, че средното равнично увеличение е само 1,6% от 1 милиард, значи ще трябва да намерим от някъде 12 милиона от оставащите 850 милиона. Така че всъщност правим 22 милиона евро економии. Просто като спазваме правилата. Първо ще отговоря на трите въпроса на господин Гайер и на останалите въпроси. Господин Арчви. А... Мисля, че господин Гайер има допълнителен коментар. Аз бих искал да чуя коментара на господин Депре, но тези 31%, които ви изчислявате, те те всъщност са резултат от статута на депутата. Вижте сега, тези числа започват да живеят свой собствен живот, така да се каже. Е, средствата, които които са на разположение на депутатите, са е, увеличени с 31%. Това е тълкуването, което може да се получи в е, медиите. Просто исках да кажа, че тълкуването може да е много разнопосочно. Euh, Извинете, господин Дюпре. Господин Дюпре, господин Гарами, вие просто подкрепяте моите доводи, а именно редица разходи които могат да са свързани с новият правилник за членовете на парламента или индексацията за служители, техните заплащания, които не можем да намалим. Те са задължителни разходи, тъй като не можем тях да ги намалим, ще трябва да търсим съкръщение в други позиции. Връщам се на трите ви въпроса. Първо 15 милиона. Казах, че това е едно предложение направено от генералния секретар. Всички приехме, че ще има ще се направи разграчение между текущите оперативни разходи и изваредните разходи за инвестиции през 2016 година и тази сума от 15 милиона беше предложена от генералният секретар. Ни казахме, че това ще бъде максималната сума и че ще определим конкретната сума възоснова основа на конкретните предложения, които той ще ни направи, като например за подобряване на системата на безопасност на пропуските, за блиндираните врати, за посолците и т.н. Така че тази сума от 15 милиона е максималната сума, която ще отпуснем за повишаване на сигурността на, на сградите. Въпросът, следващия въпрос е за 5%. Дали става въпрос за съкръщение за целият период? Принципно трябва да правим по 1%, година, по 1 съкръщение годишно. Ако види положението на градния секретар, ще има обективно съкръщаване на 57 работни места плюс 2. Тоест общо 59 поста което на практика представлява съкръщение от 1%, което трябва да направим. Генералният секретар обаче твърди първо, че ако искаме да подобрим сигурността, ще имаме нужда не само от поръдване, но и необходимост, нужда от повишаване на персонала за сигурност, което ще доведе, разбира се, допълнителни разходи. Той смята, че трябва да се наема допълнително 25 служителя за подобряване на сигурността на парламента. Аз лично настояваха да се а, засили и състава на секретариатите на политическите, на парламентарните комисии, не вече за да се гарантира следенето на изпълните актове и делегираните актове. А, тук генерални секретар ни предлагат увеличаване на постовете с 20 говорихме с, с всички парламентарни групи, всичките казаха да, съгласни сме за увеличаването на служителите на секретарите на, на парламентарните комисии, но чрез а, промяна на постове, т.е. прехвърляне на други служители. Така че генерал секретар трябва да ни предостави своите предложения, да има такава възможност или не. И ако няма такава възможност, ние трябва да решим какво а, ще се случи. Има обаче голяма разлика между нас и комисията, както казах предишното ни заседание. И тя е свързана с начинът, по който се изчислява намаляването на личния състав. Когато решихме тук, в парламента, да се заемем, да, да, да, да сами да се заемаме с сигурно, да осигурим сигурността. Същото въжи и за IT технологиите. Разбира се, имаме повече служители, но, и, но има и намаляване на разходите. Така че решихме на едно заседание да се опитаме да разгледаме как можем да осчетоводим, какво точно можем да счетоводим като намаляване на служителите, без реално да представлява намаляване на разходите за служителите. Друг важен стратегически въпрос е свързан с неосвоените кредити. Не мога да определя равнището за миналата година, но знам, че над 60 милиона евро. За какво са служили тези кредити? Ако внимателно разгледате бюджета, на практика няма предвидени разходи за сградата КАТ Конрад Аденауер в Люксембург. Поискахме също така да ни се обясни как точно се финансира сградата КАТ. И механизмът е още по-сложен от е, механизмът, който се използва за финансиране на новата кула на съда в Люксембург. Тоест няма никакви кредити предвидени за сградата КАТ. А аз обаче искам да имам пълна прозрачност в бюджета. Не стоявам за такава прозрачност. Но предвид а, разходите, предвид цената на сградата, как и това, което трябва да финансираме от а, бюджета, значи трябва да добавим 142 милиона евро бюджета. Ако се съгласен, аз съм съгласен. В противен случай ще има два вида финансиране. Първият ще бъде чрез е, прехвърляне на средства, втората ще бъде чрез някаква система на кредит, която няма нищо общо с бюджета. Нямам нищо против. Ако искате да има прозрачност, нека да има прозрачност. Но това значи да се добавят 142 милиона допълнителни кредити за бюджет с 2016 година. А припомням, че не аз съм решила да се строи сградата КАД или с какви темпове ще се строи. Това е вече взето решение. Имаше редица други въпроси. Знам, че трябва да се правят много економии. Но въпросът е доста чувствителен, защото за някои економии отговаря бюрото. Припомня, че ние не можем да вземем решение по всичко. Например, регламентът за асистентите на място в държавите членки, ние не можем да вземем това решение. Това решение трябва да се от бюрото. Аз съм съгласна, че трябва да се вземат някакви мерки, които да които обаче няма как да влязат в сила, ако не се помени регламента за асистентите. Да, да, да споменем и въпроси, писмените въпроси. Това е абсолютно скандално. Десет члена на парламента изпращат повече от половината писмени въпроси, идващи от целият парламент. Десетима. Няма да ви ги изреждам. А какъв е смисъл изобщо на тези писмени въпроси? Просто за да заемат по-високо място в тази нелепа система на класациите, кой, по, кой е по-активен и се оказва, че всъщност някои са по- активни от нас, защото задават повече писмени въпроси, изготвени експреса от техните асистенти. Но това пак е в правомощията на бюрото. Те определят критериите за оценка на ефективността на членовете парламента. Друг пример – обяснението на вота. Очевидно е, че там може да направим много сериозни съкръщения. Много сериозни економии. Може просто да решим, че Обещанията на вода се правят след вода в пленарна зала. Водът е приключил. И очевидно е, че, че обяснението на вода се прави с, с, за а, господавателите на съответния член на а, парламента. В такъв случай нека просто решим, че няма да има устен превод в този момент. Мога да ви кажа, че ще направим сериозни економии с 2 часа по-малко устен превод. Мога да ви подготвя цял списък от сериозни економии, но ще ми кажете, не ги предлагайте сега, това всичкото попада в помощта на бюрото. Да, господин просто, уверявам ви, че е така. И мога да ви уверя, че получавам непрестанно обаждания от политическите групи и ми се казва, че бюрото няма как да бъде принудено да направи економии в тези области. И слушах всички ви и съм наясно, че е, тревогите, които ви вълнуват, е, са доста съществени. Но аз пак казвам, аз е, работя в служба на бюджета. Аз лично не виждам как бих могъл да поискам от бюрото да приеме повече от 22 милиона евро намаляване на разходите. Тоест 10 милиона, които ще предложи генералния секретар и 12 милиона, които ще дойдат от факта, че бюджета за служителите ще се увеличи с 2,2%, а от другата част от бюджета ще се увеличи само с 1,6%. Благодаря ви, господин докладчик. Всички много уважаваме вашата позволивост и бдителност. Въпросът с гранния фонд вече е на два пъти установихме, че има практики в Европейски съюз, които не могат да служат за пример на подражание. Така че може би трябва да си признаем действителността, а не да си затваряме очите. Тук говорим за бюджетна дисциплина и то по отношение на инвестиции, а не на оперативни разходи. Така че нека да проявим, както казват не еднократно господин Дюпре, нека да проявим малко повече е, разум. Мисля, че ще спомням до тук. А виждам, че господин Таран пак иска думата. Да, само за 30 секунди. Съгласен съм с докладчика за казаното от него за обяснението на вота. Но за да бъда напълно справедлив, веднъж присъствах на тях след гласуването за етикетирането на месото в продуктите, задържащи месо и един шотландски а, депутат цитира Робърт Върнс по отношение на ще бъде. Това наистина беше прекрасно, така че се радва на тези възможности за обяснение на вота. Е, е, е, наистина, като дойдох в Европейския пар парламент, че се обяснява вот обикновено. В парламента се говори преди гласуването, за да можеш да убедиш колегите. Обаче да се обясняваш след това, просто не мога да разбера. Да, може би господин Депре е прав. А и бюрото трябва да вземе предвид всичко това. В крайна сметка бюрото е, е екстракта на политическите групи, то е сърцевината. И така, Докладчиците в Сянка ще се съберат с господин Депре днес в 14, от 14 до 15. Има ли нещо по точка разни? Добре, колеги, пожелавам ви приятни великденски празници и една приятна тюркуазено-зелена седмица.